Председателят. Уважаеми колеги, продължаваме нашата работа. Първо, нека да приемем протокол от вчерашното заседание разполагате с протокола. Имате ли възражения? Няма. Така че протоколите се приемат. Общо изискване защита на